Ясно, член 276, е, е, параграф 4 от е, нашия правилник. Те ще бъдат прияти, ако не постъпят възражения до публикуването им в протокола. До този момент Не са поступили искания за промяна на дневния ред, който бе прият на 3 септември от председателския съвет за днес и за утре. А, а за сряда а, НП предложи да се гласува по изменение а, на а, делегацията а, а, която отговаря за Палестинския съвет. Е, е, предложеното изменение е делегацията от тук нататък да се нарича делегация за Палестина. Ще дам е, думата на господин Преда, който ще изложи това искане. Председателския съвет би трябвало да обсъди този въпрос, като съответно ще трябва да се консултира и Комисията по външни е, външна политика. Но съгласно процедурата, господин Преда първо ще получи думата. Благодаря, господин председател. Току-що, както казахте, това е изключително важен дебат и преди да вземем това решение в пленна сесия, би било съвсем подходящо да направим един обмен на мнения, обмен на доводи, един дебат, който да осигури а, и чуването на всички страни в а, тази тема. Благодаря много. Желая ли още някой да се изкаже в полза на това искане и да го подкрепи? Очевидно никой не желая да говори в полза на това искане. Господин Халиотис ще се възпротиви. Благодаря, господин председател. Аз ще се изкажа с това, че на основата на правилата въпросът за промяна на името е единствено решение, което трябва да се взема от председателския съвет. Това вече е направено, така че можем да преминем директно към дебат. Няма да навлизам в подробности тук, но мисля, че за всички е ясно, че въпросът с името е а, нещо, което се уточнява а, в а, палестинските органи. Благодаря. Искането е ясно. Всъщност господин Преда иска това искане да бъде обсъдено още веднъж от председателския съвет, но преди да се произнесе председателския съвет да се консултира комисията по външна политика. И така, е, нека да гласуваме. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Искането се отхвърля. Да, смятам, че действително е, большинството от колегите отхвърлиха това искане, но нека да направим електронна проверка. Гласуваха ли всички? Ще изчакам още малко, не се тревожете. И сега задавам още веднъж въпроса. Всички ли гласуваха? Тогава обявявам край на гласуването. С да са гласували 152 души, с а, не са гласували 142, ма са се въздържали. Отхвърля се. Е, групата на социалисти и демократи е поискала е, след изявлението на върховния представител по положението в Беларус е, консултациите да приключат с резолюция. Господин Преда. Да, господин председател, надявам се с Беларус малко повече успех да постигна, тъй като ние смятаме, че трябва вече да подготвим позицията на парламента спрямо тази държава. Не става въпрос само за обмен на мнения. Ние смятаме, че е важно да се а, фиксира нашата позиция на този етап с един текст, който има, се ползва с политическо съгласие. Благодаря. Кой би желал да подкрепи това искане? Очевидно няма такива. Кой иска да се възпротиви? Щях да кажа, че няма такива, но ето, че има. Айма Никенс. Благодаря много, господин председател. Не смятам, че можем да така прибързано да действаме в това отношение, да а, се говори за резолюция при тази сериозна а, криза, така че смятаме, че това трябва да се направи в друг момент, в друга сесия. Е- Добре. И така, искането на господин Преде е, е да има резолюция по Беларус. Моля ви да гласувате с дигане на ръка. Кой е за, кой е против, кой се въздържа? Наистина се налага проверка. Електронно гласуване, моля, гласувайте. Die Überprüfung ist Край на режима на гласуване. С да са гласували 204, с не 169, 7 въздържали се. Искането се приема. So, jetzt müssen Sie Ihre Bleistifte spitzen, denn jetzt muss ich Ihnen sagen, was Sie... А сега ако искате си записвайте, подгответе моливчетата, ще ви кажа какво ще променим дневния ред. Ще има резолюция. Утре до 10 часа ще трябва да се внесат е, е, исканията по резолюцията. А 9 септември, 10 часа, е, ще очакваме от вас вече съвместните текстове и 11 часа изменения по тези текстове. Отново сряда, а в четвъртък, 10 септември, в часа за гласуване ще гласуваме и по резолюциите. За сряда групата на зелените е поискала е, заместник председателя на комисията и върховния представител е, на Европейския съюз е, да е, говори за положението в Турция, като това би трябвало да стане в е, сряда след обед, а през втората септемврийска сесия да се гласува по съответните резолюции. Госпожа Хармс има думата. Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги. Ние приехме доклада за напредъка в Турция и го гласувахме, но след изборите много неща се случиха в тази страна е, много е, от депутатите приветстваха е, борбата, която води господин Ердоган и неговото правителство, заедно с своята армия, срещу ислямската държава. Междувременно обаче в Турция се зачистиха случаите на преследване на представители на опозицията, най-вече на опозиционно настроени журналисти. В последните дни наблюдаваме как танкове пътуват през кюртските територии и чуждестранни кореспонденти се преследват като терористи. Е, е, до централата на Хюриет е, един голям медиен концерн, който така, застъпва опозиционни виждания, е, също днес бе обграден от хора, които протестираха срещу него и а, е, това бе явно по а, е, инициатива на правителството. Много от а, нас се тревожат от всичко това, което се случва в Турция. Очевидно господин Ердоган преследва една единствена цел да остане на власт, да завземе властта, да не е отстъпа на никого и а, има основание да се тревожим за стабилността на коалицията в момента, най-вече във връзка с борбата срещу ислямска държава. Благодаря ви, господин председател. Кой би желал да се изкаже в полза на това искане на госпожа Хармс? Да, колегата Георгио. Колеги, наистина не мисля, че трябва да добавя много към току-що казаното от колегата. В Турция в момента положението е взривоопасно. Има конфликти. Всъщност има конфликти около всички граници на Турция. Има конфликти и с кюрдите. Миналата година положението стигна до кървави сблъсъци. Наистина има много рискове в този регион, но в него живеят и граждани. За съжаление, аз също бих подчертал, че поради несигурността, в която живеят турските граждани, Ердоган спечели отново и се опитва да впрегне тази несигурност в полза на своята партия. Би било жалко да не се признае този факт. И също така трябва Европейският парламент да проведе дебат по този въпрос, за да може по възможност да тласне господин Ердоган в правилната посока. Благодаря. Кой желая да се изкаже против предложението? А, искате думата по правилника, по процедурен. Да, по друга точка обаче. Тогава а, господин Преда, който е против. Господин председателю, ние сме против идеята сега да се води такъв дебат. Както току-що каза нашият колега, става дума за политически въпрос, е, за партизанщина. Тук е, въпросите, е, свързани с миграцията, ще бъдат разисквани в други вече насрочени разисквания. Не мисля, че сега трябва да се навлиза в политически битки. от страна на крайната левица за, за това, което става между крайната левица и правителството в Турция? Моля да гласувате по искането на госпожа Хармс. Изявление на заместник-председателя на комисията, което да се включи като четвърта точка в дневния ред за сряда, а гласуването да бъде следващата е, седмица. Кой е за, кой е против, кой се въздържа. Е, колеги, ако не вдигате ясно и хубаво ръка, наистина не мога да преброя гласовете. Ще направим електронна проверка на вота. Всички депутати гласуваха ли? Първо трябва да обява край на гласуването. 153 са подкрепили това искане. 180 против, 36 въздържали се, отхвърля се. Господин Ферховстат, за сряда имате предложение. Както знаете, поисках присъствието на председателя на Европейския съвет на дебата ни в сряда за миграцията, не за състоянието на Съюза, за миграцията. От жизнено важно значение е в разгара на такава криза председателят на Европейския съвет да бъде тук, за да разисква с нас. The... Съвсем накратко зная, че комисията ще даде ново предложение, но проблемите не са в комисията. Проблемите не са в Европейския парламент, който има единна позиция по въпроса. Гласувала е резолюция през април. Проблемът е в държавите членки, сиреч в съвета, където липсва единство, липсва солидарност. За това отново отправям призив вие да поканите господин Туск и настойчиво да го призовете да дойде тук в сряда сутринта за дебата върху миграцията. Господин Ферховстад, веднага след председателския съвет аз вече предадох това искане на председателя на Европейския съвет. До този момент не съм получил отговор. Положителен отговор няма. Но днес ви обещавам, че още веднъж ще се обадя на председателя на Европейския съвет с молбата да присъства поне части на заседанието ни. Много ви моля е, да проявите доверие. Действително, аз ще направя всичко възможно, за да убедя председателя на Европейския съвет да присъства на това заседание в среда. За четвъртък е, е, няма внесени изменения, за среда също няма допълнителни изменения, освен тези, които вече знаете. Колегата Жадо има